съгласно члена 8 алинея 1 от правилника, след като се консултирахме с председателя на съответната парламентарна комисия с, парла... с доклада.